Good, good morning, uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми колеги, ние започваме заседанието. Малко сме позакъснели. Добре дошли на всички в една от нашите най-големи зали. Виждам, че е доста рано. Рано е, но въпреки това колегите преводачи са тук добре дошли. Те имат от своите кабини. Дало има още места в залата, но най-важните колеги са тук. Един докладчик имаме, имаме една заместник-председателка и няколко координатори. Добре дошли на всички! Радвам се, че днес за втори път ще говорим с комисаря Пьер Московиси Добре дошли, господин комисар. Вие отговаряте за данъците. През последните две години в пленарната зала и в комисиите такса 1 и 2 говорихме за актуалната данъчна политика. На 14 март в една дискусия в пленарната зала говорихте за вашите усилия Договорихте за това, докъде сте стигнали във вашите усилия. Минаха 7, 7 седмици от тогава. Имаше доста заседания по различни въпроси. Днес на дневния ред сме поставили редица въпроси, които засягат особено достъпа до документи и други въпроси. За някои от нас, всъщност за всички от нас, този въпрос е много важен, достъпа до документи, за да може ние самите да си направим, да си изградим представа за състоянието на нещата. Е, имаме някои документи от комисията. Достъпът до документи от комисията се подобрява. Документите обаче, които са достъпни само от одобрението, чрез одобрението на съвета стават все по-трудно достъпни. Например, бележката, докладната записка от 20 юли 2016, един документ, който наскоро бе представен, беше, предос... беше... беше от 33 страници и беше публикуван след приключването на комисията такса е 1, но е, какво се оказа? от 33 страници, само първата страница, която съдържаше дневния ред, всички останали страници бяха зачернени. Защо? Защото е имало вътрешни дебати в групата за поведение, дебати, които не подлежат на публикация. Ми съвсем открито искам да кажа, аз си позволих да направя едно копие. Ето така изглеждаха страниците. Исках просто да, просто да документирам. Всичко е черно, нищо не се вижда. Това парламентът е, в дългосрочна перспектива не може да приеме. Е, нито от вас, господин комисар, нито от съвета. Аз съм абсолютно решен е, да не приемам повече тако, това, тази, това състояние на нещата. А много е трудно да се четат тези документи. А обаче това беше наистина екстремен пример. В други документи също има зачернени места, но това беше просто много странно. Освен това, има едно писмо към вас, но преди да продължим, ви давам думата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 според мен сега е отличен момент да оценим това, докъде сме стигнали в общите ни усилия в борбата с данъчните измами. Тази борба с неплащането на данъци и данъчни измами съм убеден, че е, ние, двете институции, са естествени съюзници – и приятели в политическата си програма. Също така ние заставаме зад това, че трябва да водиме тази борба в дух на прозрачност. И всичко, що се отнася до нас, ние го правим в максималната си възможност да отговориме на исканията на парламента и на вашата комисия, която ви е председателства. Те. За нас е абсолютно тън приоритет работата с вашата комисия. Смятам, че сме го показали на практика в последните две години и половина. Комисията Юнкер е поела своите отговорности за една много натоварена работа и амбициозна програма за борба с данъчните измами включително и в сътрудничество с вашата комисия и предшествениците ви, комисиите такса. Европейските граждани, както и вие казахте, е, ни изпращат едно послание в смисъл, че изискват да бъдем амбициозни в борбата с данъч... данъчната сфера защото нещата са абсолютно спешни. Това, което се видя от панамските досията, показа, че не бива да сваляме гарда. Необходимо е да продължаваме настойчиво, без, без намаляване на усилията си да работим. Много голямо мнозинство от европейските граждани – се обръщат с нас именно с този призив да, бриве, да бъдем активни в тази борба. 74% са гражданите, които са изказали това мнение. Сега съм готов да отговарям естествено на въпросите на депутатите, но преди това искам да коментирам четири момента. Първо, е, стигаме до един е, момент, в който започваме да берем плодовете на своите инициативи на място. Винаги има така един известен отстъп от е, това, което се случва, когато започнат законодателните инициативи и когато биват прокарани и гласувани и започнат да бъдат прилагани. 2000 и Седма бе, е, борбата, е, бе годината, в която започнахме е, тази активна борба. Започнахме с събиране на информация. През септември 2017 ще започне вече и да действа механизма за автоматичен обмен на подобна данъчна информация. И е, 2017-2018 вече всички тези, които си крият парите в други страни, е, нека да го кажа ясно, е, имахме разговори и с е, швейцарския финансов министр и с Жан-Клод Юнкер, да е, нека да е ясно, че тази практика ще изчезне. Това е сериозно, сериозно, съществено постижение – автоматичната обмяна на информация, ще работи и за оценка на финансовите рискове. Ние работим и за това да има абсолютна прозрачност в това отношение. Изключително важно е да може да се осъществява страна по страна тази, този обмен на информация. Започваме с тази практика тази година, 2017. Така ще можем също да имаме достъп до информация от ключово значение, за да можем и по-добре да се справяме с разследванията, които се водят. Така се очертава един законодателен и политически пейзаж, е, който е, стъпка по стъпка започваме да изграждаме и да изпълняваме на практика нашите предложения, включително е, паралелно провеждайки и приемайки нови мерки. Е, това означава, че трябва да оставаме и бдителни, и достатъчно концентрирани в изпълнение на инициативите си, за да може и съответно да се, прие, да се транспонират приятите директиви. във всички случаи, случаите на измама и нарушение могат да бъдат установявани само на национално ниво. Комисията няма тези правомощия. И за да бъде ефикасна общата система, съответните директиви трябва коректно да бъдат транспонирани и изпълнявани. И е, вашия парламент и вашата комисия може да упражнява политически натиск в такъв смисъл върху е, страните членки. За тази фаза от ключово значение за това да можем ние да оберем плодовете на е, законодателните ни усилия. Три е, аспекта сме е, предвидили да работим тази година и имаме абсолютно нужда от подкрепата на парламента в това отношение. Не го крия. Е, говоря, нали, скандалите показват колко успешно да действаме. Но страните членки не винаги е, действат с е, толкова спешност. Е, новата, новото законодателство за общата данъчна основа на корпоративните данъци дава друго измерение на вътрешния пазар за дружествата. Там се изисква и прозрачност, което е добре за борбата с данъчните измами. Ако е, обвържем общата корпоративна данъчна основа с съответните текстове на директивите, ще успеем и да, не, е, да преодолеем проблема с данъчните убежища. Освен а, е, това, миналата година бяха изнесени определени намерения в а, е, Вашингтон а, с Международния валутен фонд а, също бе разговарено с господин Гарикон, председател на економическите съветници на Доналд Трамп, отново се поставят все още неотговорени въпроси, на които няма отговор от американската администрация. Ние трябва е, от страна на Европейския съюз да бъдем много активни в настояването си да има добро економическо управление на е, международно ниво. Сега, не мога да кажа, че Америка винаги е 100% ангажирана, но е, ако кажа, че те са готови да се борят с протекционизма и това няма да бъде варно, вярно. Но ние имаме задачи, включително и в борбата с климатичните е, промени. Е, в контекста на Г-20 няма голямо съпротива за нашите инициативи, но пък е, това, че няма съпротива, не означава, че има непременно ентусиазъм в такъв смисъл. За това разчитам на Европейския парламент да работи ръка, в ръка, ръка с е, Европейската комисия, за да се предвижи досието за общата корпоративна данъчна основа след вас, без вас, да ви кажа честно, ще бъде много трудно. Има съпротива, има резерви, някои не разбират, други не са толкова готови да одобрят. Втория ни приоритет това са списъците на европейските данъчни убежища. Тук става дума и за информация по същество и график за изготвянето на този списък. До края на 2017 ще има такъв списък, включително за юрисдикциите, които не оказват съдействие. И мога да кажа, че е, отново е много важно да се оказва натиск върху страните членки да си изпълнят задълженията в съответния срок да поемат е, е, международните ангажименти по отношение на финансовата прозрачност. Ние абсолютно не трябва да отстъпваме и е, ако има достатъчно ефективни общи мерки, ще изпратиме и ясен сигнал на страните членки, че трябва да бъде изготвен този списък и то достатъчно ефикасно и в реално време. Не само така да отметнеме задачата. Тук мога да цитирам и Маркс, без да съм марксист. После, въпроса за финансовите посредници, банките, които продават, така да се каже, механизми за избягване на плащане на данъци. Тези механизми трябва да бъдат достатъчно изяснени и също така да има а, достатъчно информация от страна на а, посредниците. Съществуват пропуски в регулаторната рамка, които дават възможност на определени е, услуги и определени е, предприятия, дружества да предлагат услуги, които е, са познати на данъчните власти. Парламента имаше достатъчно смело също да излезе с е, данни за тези практики. Трето, е, нещо също, което искам да обърна внимание на вашата комисия. Данъчни измамите с данък ДДС хранят престъпните мрежи и е, нещо по-ново като явление и е тероризма. Тук става дума не само за данъчните въртележки, но и за всички механизми, които дават възможност да се захранват със средства престъпните организации. 5 до 10 е, милиарда са загубите от е, подобни е, измами с ДДС. Тези измами засягат целия финансов режим на страните членки, защото не се събира в достатъчна степен данък ДДС. До 60 милиарда стигат загубите а, трансгранично сумата също е много голяма. И има много притеснително съществен капацитет да се източва ДДС по този начин, което вреди е, на публичните власти. Особено обществените поръчки са твърде уязвими в такъв смисъл. Този е, феномен е, вече е документиран в все по-голяма степен и ние трябва да се борим за една по-справедлива фискална система, за да може да се прекратят и тези трансгранични измами. Трябва да има един временен е, режим, който, както всичко времено, знаете, става постоянно. В момента съществуват 28 различни данъчни режима, които именно дават възможност да се случват тези данъчни въртележки. Сега смятаме, че ние трябва да предложиме реформа за системата ДДС, за да може да се е, подпомогне голямата борба с е, измамите с данък ДДС защото това е и част от борбата с организираната престъпност и тероризма. Това се видя съвсем скоро, напълно недвусмислено. И мога да ви кажа, че феноменът е смайващ. И, е, за да приключа, искам да припомня колко е, много усилия положихме за да а, така застанем заедно с вас в лагера на прозрачността. Приемаме вашите искания за достъп с много голяма сериозност. Имаме Над 650 е, документа сме ви дали е, за ползване в е, секретната стая. Над 800 други също са били осигурени за достъп. Е, в голяма част от е, тези, е, тези документи. Е, голяма част. Има и много документи, които са публично достъпни. Зная че вашата комисия все още остава неудовлетворена по отношение на достъпа до документи. Ние искаме да ви предоставяме документите, които имат отношение към вашата работа и вашите искания се приемат с много голяма е, сериозност, но е, въпросът е огромен е, и когато е, се искат документи, които нямат пряко отношение към вашата работа, тогава се случва така, че има толкова много залечени моменти. Аз се е, обърнах е, към съвета с искане те също да ви предоставят техните собствени е, документи. Знам, че въпросът е изключително важен Става дума за нашето сътрудничество в е, реалната ни борба с е, данъчни измами и а, е, ние осъществихме и среща с координаторите от вашата комисия, за да можем да обсъдим кои как да предоставяме в максимална степен исканите от вас документи. Вярно е, много, много задачи имаме, затова се извинявам. Опитваме се да реагираме максимално ефективно. Е, Благодаря. Господин комисар, ние сме убедени и се надяваме, че наистина вие и ние, парламентът и комисията, може да работим заедно по тези трудни въпроси, данъчните въпроси. Значит, основен проблем в този случай обаче не е комисията и не е сътрудничеството с комисията, най-вече резервеността, така дипломатично да се изразя, де резервеността или блокирането от страна на някои държави членки. Има един друг документ за данъчните постановления. И се оказа, че всички 10 държави членки зачертаха, зачерниха няко... повечето от данните, които ги засягаха, само Люксембург реши да покаже прозрачност. Така че волята за реформи е доста слаба при държавите членки. И това не означава само е, недоверие към парламента като директно избран орган. Това означава, че има и малко, малка воля за сътрудничество в областта на данъчното облагане. Ние Подкрепяме вашите инициативи за борбата срещу е, срещу е, данъчните измами. Малко сме закъснели във времето, затова веднага преминаваме е, към докладчиците. Господин Кофот има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се да видя господин комисар. Най-напред по отношение на прозрачността, нашата комисия ще се бори, ще води тази битка, независимо дали става дума за отчетност по страни, за обща консолидирана база, корпоративен данък, трябва да се борим. Въпросът ми е свързан с отчетността и докладването. Вие споменахте посещението си в САЩ. Там но разбрахме, че Съединените щати не възнамеряват да обменят на реципрочна база а, информация. А, те си имат а, свой закон на ФАТКА. Какво можем да направим? Един от критериите е, за черния списък за данъчните убежища да се е, изпълняват е, да се изпълнява списъка как, що се отнася до списъка, споменахте приоритетите и т.е. черния списък. Процесът не върви добре. Жалко е критерият 0% данък не е критерий за влизане в черния списък. Докъде са стигнали нещата? Споменахте и групата Кодекс за поведение. Тя съществува от 1998 година. Има ли идея от страна на комисията да даде оценка на дейността на тази група и мандата и за да се сложи край на трансгранични данъчни режими. Споменахте данъчния режим във връзка с консолидираната база за корпоративния данък, но ние трябва да огледаме дейността на работата на групата по кодекс за поведение и как да подходим а, към а, данъчните режими. Благодаря. Господин комисар, ако обичате да се вместим в слота от 5 минути, вие говорихте малко по-дълго тази сутрин. Uh, Напред се радвам, че е постигнат напредък, което съответства с онова, което предвиждахме. Беше изпратено писмо на подбрани юрисдикции Процесът на ретичен преглед започна. Създадени бяха експертни групи с участието на комисията и сега ние правим оценка спрямо договорените критерии. Като втора група експертите ще се свържат с юрисдикциите с молба да попълнят тази, този въпросник. Това ще приключи септември. След Очаква се списъкът да бъде прият от Екофин в края на декември. Започнаха дискусии в групата по кодекса за поведение за евентуални мерки към страни, включени в списъка. Аз съм прият приятно изненадан от ангажираността на държавите членки и е много важно да се продължи в този дух. Що се отнася до администрацията на САЩ, не е тайна, че Европейския съюз иска реципрочност а, и обмен на информация за финансови сметки. Ние повдигнахме въпроса пред, повдигаме въпроса пред американските колеги при всяка възможност. САЩ играят централна роля в борбата срещу укриването на данъци, както и ние. САЩ трябва да анализира и коригира данъчната система, също както и ние. Има потенциал да проведем плодотворна дискусия по данъчни въпроси от общ интерес – първо трябва да видим какъв е погледа на новата администрация. Що се отнася до реформите на групата за кодекса за поведение и е, корпоративните данъци, много е важно да се осигурят справедливи подобни е, закони. и Има нужда от реформа на тази група и нейното управление. Очевидно тази група стана по-видима, както и вашата комисия, както и парламента като цяло комисията не повтаря, че сме за смислена реформа на кодекса, работим с държавите членки, за да анализираме функционирането, да се осигурява прозрачност и справедливост на данъчният режим и данъчните правила и все, ние с радост ще помогнем на това, което предприеме парламента. Петър Ячек има думата. Бих искал да знам, господин комисар как оценявате изпълнението от страна на държавите членки на законите в областите, които обсъждаме. Предприели ли сте конкретни действия е, след като поехте длъжността, за да се засили контрола върху изпълнението от страна на държавите членки? Комисията разполага ли с достатъчно ресурси, за да следи за правилното прилагане на законите от държавите членки. Това е първата ми група въпроси. Второ, бихте ли очертали предстоящите усилия за регулиране на ролята на данъчните консултанти? Готвят ли се някакви инициативи в близко бъдеще? И може би също така в по-дългосрочен план. През 2013 година вие изпратихте писмо заедно с министрите на финансите от държавите членки за комисията с искане за приемане на европейски вариант на американския закон ФАТКА за чужестранните сметки дали директивата за сътрудност, дали съответната директива а, съотне, е, може да сравнява с а, ФАТКА, тъй като а, ФАТКА е доста е, солиден и ефективен инструмент. Заповядайте. Благодаря. Инструкция инструктирах е, службите си е, за е, да направят анализ на, на новата директива за борба срещу избягване на данъци. Комисията започва първа процедура започнала процедура, първоначална процедура за нарушение в 39 случаи при не предоставяне на информация. Повечето държави членки обаче са ни уведомили за актовете за транспониране. Що се отнася до 12 държави членки, предстоят, предстои приемането на мерки. След проверката службите на комисията правят оценка дали директивите са правилно, правилно се изпълняват в националното законодателство. В 6 държави членки комисията има въпроси за изпълнението. Четири случая са приключени. Данните са на разположение за DAC-2. Оценката на съответствието се осъществява и обхваща само две допълнителни нарушения. Както виждате, ние вършим онова, което е необходимо, то дава резултат. И държавите членки са на път да коригират и адаптират законодателството си в съответствие с нашите искания. Мисля, че сме на прав път. През последните две години осигуряваме на данъчните администрации средства за откриване на избягване на данъци. Сега обаче искаме да решим проблема с онези, които насърчават укриването на данъците. Посредниците познават много добре данъчните правила и са в състояние да използват своето знание, за да намалят данъчните задължения на големите предприятия и на големите длъжници. Сега трябва да започнем работа по този проблем. Е, три, три страни е, вече са поискали посредниците да представят дейностите и сега комисията иска да повиши изискванията за прозрачност на, прозраж... на посредниците. И мисля, че мога да разчитам на вас, що се отнася до ФАТКА. Е, Комисията е готова да води диалог за ангажиментите и тяхното спазване и да се участва в глобалния диалог за препятстване на работата на данъчните юрисдикции. Естествено, интересно е за нас да знаем кои страни са направили предложение за регулиране на посредниците. А сега от името на политическите групи. Най-напред е, Дариус Русати от НМ. Yes, thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето присъствие. Имам два въпроса. Най-напред така наречените зависими територии на държавите членки. Ние говорихме по този въпрос преди време. Имам впечатлението, че някои държави членки казват, че нямат пълен контрол за данъчните режими на техните е, отвъдморски територии, зависими територии, тъй като става дума за географски ограничения в Европа. Е, Карибските острови, е, Кайманските острови, е, Обединеното кралство, Холандия и Франция имат такива територии. Сега въпросът ми е в каква степен комисията осъзнава факта, че има процес за преместване на печалбите към тези територии и за данъчни цели. И то това става в огромен мащаб. Това се случва вече от много време. Какво може да се направи освен това, за да се накарат съответните държави членки да преосмислят своята практика и да направят съответните законодателни промени, за да няма такова а, е, вредно несъответствие в данъчните режими между а, е, териториите, които формално принадлежат към е, държавите членки и, и същинските територии на държавите членки. Тоест, с други думи, трябва ли да сме толерантни към тази ситуация или може да се направи нещо по нея? И още един въпрос. Има законодателна инициатива в парламента, що се отнася до публични, публичното отчитане страна по страна. Някои партньори извън Европейския съюз казват, че тази инициатива може да доведе до разкриване на търговска, търговски чувствителна информация. И това може да навреди на инвестиции, на инвестиции от тези трети страни. Така, например, това може да засегне дъщерни фирми е, на неевропейски компании. Това може да накара тези компании да преместят дъщерните си фирми в други страни например Япония, Канада, Штатите и така нататък. Или пък другото въздействие може да бъде, че се подкопават стандартите на ОИСР. Тези стандарти имам предвид 13-та е, дейност е, за ПЕПС, т.е. за изнасянето на печалбата и подкопаването на данъчната основа, т.е. тези стандарти могат да бъдат подкопани. Интересуваме дали е, тези въпроси бяха обсъдени с американските ви приятели. Е, да, господин Розати, последната точка бе вече обсъдена на наше, на наше заседание. господин комисар. Благодаря. Много въпроси за малко време за отговор, но ще се опитам така телеграфно да отговоря. Първия въпрос. Напълно сме наясно с проблема, който коментирахте, естествено. Той е свързан от една страна с съответните списъци и с кодекса за поведение. И сега разглеждаме още по-конкретно съответните юрисдикции, различни острови и данъчни убежища биват обект на разглеждане. Общия стандарт за прозрачност съществува, но така или иначе искаме да проверим нещата в подробности. Що се отнася до отчитането страна по страна. Е, ние също застъпваме идеята за прозрачност, да има и повече публични консултации, да се оглежда въздействието, да има е, така баланс между инвестициите и прозрачността. Е, както казах, в, Штатите разговаряхме с ОИСР. Сега е, остава и е, извър, изготвихме досието, остава парламента да го подкрепи. Но е, включихме определени граници, застъпихме ги в предложението. Е, ние определено имаме интерес да се спазва прозрачността, но в края на краищата страните членки трябва да, да дадат съгласието си, е, парламента трябва да мине през е, своите процедури. Е, много, много са застъпниците за това да има прозрачност. Но когато започне работа по тази тема в съвета, знам, че никак няма да е лесно. Комисията, разбира се, си работи по своите амбиции за това да има достатъчно публичност. Председателя, да, явно е трудно да се намери в парламента една обща линия по тази точка. Ориентацията към БЕПС, регулациите, това е нещо важно. Сега, не само Канарските острови, 33 от вътморски територии се смятат за евентуални данъчни раеве. <clears throat> Това е много важна, важна точка, която засегна колегата. Тя заслужава наши, нашето внимание. Господин Танк от социал-демократите. Благодаря за вашето присъствие, господин комисар. Вчера започна първото изслушване на Европейския парламент за корпоративната данъчна основа, за общата корпоративна данъчна основа. Е, парламентът застава за това предложение, но както разбирам, може да има европейски отговор, който най-накрая ще сложи край на състезанието надолу. Намаляването на данъците от 35 на 15%, което е предложение от е, което идва от американската администрация, т.е. това налага една система, която ще е по-фрагментирана. Какво, как виждате вие тази реакция от администрацията на Трамп? Дали ще продължи в този смисъл състезанието надолу към по-ниска данъчна основа на следващо място? Има консултации в момента, които вървят. Не знае какви ще бъдат резултатите, но как виждате ситуацията в държавите членки? Защото а, планът за действие на ОИСР включва 12 точки. Държавите членки мислят за задължително обявяване. Виждате ли някакви инициативи тук? От страна на държавите членки. Това е също нещо много важно, защото в крайна сметка става дума за търсене и предлагане. Благодаря. Благодаря, колега. А, тук става дума всъщност за данъчните съветници от 403 документе, само 73 документа е, са били обработени от банки и само един от тях от един данъчен съветник. Първо, нека да кажа ясно тук, че Штатите са един от нашите най-силни партньори и съюзници. Не бива да забравяме това независимо от е, коментарите. Аз е, бях в Штатите преди две е, седмици, разговарях с много колеги, Кристин Лагар, Гари Кон и други. И посланието от комисията винаги е, че ние имаме общи интереси, не трябва да го забравяме. Също така трябва да се прави разлика между е, краткосрочни мерки и дългосрочна политика в областта на данъчните въпроси. Там имаше и данъчна реформа, там ще се намалява е, данъчната основа, корпоративната данъчна основа. Е, тя в момента е над средната за Европа, която е 22, в Штатите е 39. Работиме с нашите е, партньори именно по въпроса борба с неплащане на данъци и данъчни измами. След обявяването на реформата в Штатите от миналата седмица, ние планираме да следваме в подробности какви предложения ще бъдат дадени от тяхна страна. Разбира се, търсиме да не се случва най-лошия сценарий, т.е. така данък на границата, което е, ще предизвика и ответни мерки. Трябва да се занимавам с този проблем, естествено. В момента работим в една среда, която се разби, развива изключително бързо, що се отнася до корпоративната данъчна основа. И законодателството за борба с изместване на печалбата и подкопаване на данъчната основа трябва да работи и в посока на това да се приеме законодателството за общата корпоративна данъчна основа, защото Именно по този начин ще може да се стабилизира идеята за данъчната основа. А що се отнася до данъчните съветници, тези, които насърчават подобни е, практики за неплащане на е, данъци, посредници и така нататък, обсъждаме дали да има санкции за тези, които не се подчиняват на новите разпоредби. Аз лично съм за това да има. Благодаря, професор Бент Килтекаре. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря за вашето присъствие. Има един основен елемент в презентацията на комисията и в становището на, в дейността на, нашият, на нашата комисия е информацията, която трябва да се подобри, информацията, която е налична в публичното пространство, т.е. регистри, прозрачност, за това става дума. Но как може да се обработва тази информация? За да може тази информация наистина да се обработва, трябва да има повече ресурси. Сега от различни разговори, които водих, видях, че има нужда от повече ресурси. Зная, че в много държави членки, когато има сигнали, само 1% от тези сигнали могат да бъдат обработени от компетентните власти, т.е. от данъчните власти. Т.е. когато има начално подозрение, когато има подозрение, то 99% е сигурно, че този сигнал няма да бъде разгледан. И ясно е тук, че тук има противоречие между нашето предположение, че чрез е, криминални дейности съществуват милиарди печалби и в същото време държавите членки нямат желание да дадат ресурсите за разследване на тези подозрителни случаи. Моят въпрос е, виждате ли това противоречие по същия начин? Можете ли да го обясните и какво може да направи комисията или парламента, за да се реши този проблем? Защото наистина има едно огромно бездействие от страна на държавите членки и техните данъчни власти. Господин комисар. Радвам се да констатирам, че сме на едно мнение, което не се случва често, именно по въпроса за борбата срещу укриването на данъци. Това е становище, което се споделя от всички политически групи. Ние сме се събрали за една тем, да обсъждаме тема, която за всички в Европа е необходима и полезна. Това е част от европейските приоритети, които трябва да защитаваме пред гражданите. Аз мисля, че вие повдигате един много важен проблем, който иска точен отговор. В един предишен живот, преди да стана европейски комисар, аз бях министър на финансите на Франция Министър на финанси има достатъчно основания за амбициозна а, програма за укриване на данъците, етични, политически и финансови причини. Защото приходите а, са, е онова, с а, което се борим срещу дефицита във Франция всяка година има програма за събиране на 2 милиарда данъци чрез борба срещу фискалните измами. Трябва да работим в тясно взаимодействие с държавите членки. Това и правим. Работим по създаване и развиване на административен капацитет, за да бъде тази борба още по-ефективна посредством семинара, финансиран от програмата в областта на данъчното облагане, ние работим за един софтуер, работим по нови технологии за обработка на подобни случаи. Съгласен съм с вас, че трябва да излъчи много ясно послание на държавите членки, че техен дълг и е в техен интерес да изградят необходимия административен капацитет за по-добро събиране на приходите, за по-добро противодействие на данъчните измами. Благодаря. Надявам се комисията да има съответните данни за от данъчните власти на държавите членки, може би може да ни ги изпратите. Малте Руис от Алде. Председател. Вие ни казвате, че милиарди се губят от данъчни измами това абсолютно е неприемливо. Ясно е, че че борбата срещу данъчните измами е доста сложна и всъщност тук трябва политическа отговорност. Но отново към извънморските, отвъдморските територии. Видяхме чрез панамските документи какви неща се случват на Вирджинските острови. Вие говорите за 33 такива територии. Въпросът ми е следният. Не може ли да се прилага общностното законодателство директно към тези територии? Какви са техните компетенции, какви са вашите компетенции? Ясно е, че нещо трябва да се направи. Може би трябва да помислим за промяна на договорите. Може ли да кажете нещо повече по този въпрос? Някои казват, че е възможно. Благодаря, казва председателят. Следващият а, комисарят. Сега имате малко повече време. Разполагам с малко повече време, но отговорът е лесен и прост. Ние сме изправени в ситуация, при която трябва да направим избор. Или можем да работим извън Европейския съюз и тук искаме да се спази графикът и амбициите да си останат ненакърнени. Използвам тази възможност да повторя че съм удовлетворен а, е, от а, е, напредъка и съм оптимист за това, че първият паневропейски списък а, е, с различни списъци, с различни санкции до края на септември. Що се отнася до онези зони в Европейския съюз, които имат особен статут, европейското законодателство, нашите правила са тези, които са приложими. И ситуацията може би се осложнява. Тогава, когато една страна напуска, е, напусна Европейския съюз, и това е тема, която трябва да обсъдим заедно. Мога да добавя, че посредниците, работещи в тези зони, ще бъдат обхванати от нашето предложение. Не бива да се създават да се създава вакуум, който да допуска създаването на юрисдикции на трети лица. Господин Орбан Креспо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Вчера в е, Испания ръководители на Сантандер и БМП Париба са били задържани, защото те са помагали на различни лица, в това число и политици да перат пари и това говори за факта, че посредниците, юристите, консултантите се използват за натрупване на състояния и избягване на данъци. Има и други нарушения и престъпления от тези посредници. Казахте, че ще предприемете мерки, за да се сложи край на тези практики? Това козметични мерки ли ще бъдат или ще бъдат насочени а, е, към основата, към корена на проблема? Споменахте е, е, интересите на гражданите. Гражданите просто не могат да повярват, а, че а, са били допуснати факти като тези в Люксембург. И имам следния въпрос. Какви мерки трябва да са приложими към посредниците? Какви санкции трябва да им се налагат? ще им бъдат ли отеглени професионалните лицензии? Трябва да отчетем трансграничния характер на тези дейности. Смятате ли, че надзорната функция трябва да се осъществява от европейски органи или от държавите членки? В заключение, е, ще приемете ли доклада за, за подозрения? за подозрения или ще искате и регистър. Да, надяваме се, е, че може да, да, да навлезем в конкретиката в момента. По, по дефиниция, когато още няма предложение за директива, не мога да говоря предварително за това е, как е, ще се развият нещата. Но мога да кажа, че ако ще има регулировка на материята за посредниците, парламента ни обърна и внимание на тази тематика, то ще е, защото това е един сериозен проблем и трябва да се е, намери някакво решение. Защото в края на краищата по този начин се окоръжава неплащането на данъци. Необходимо е да има една реална система, която да дава стимули за прозрачност. Аз не съм приключил с всичко, което мога да представя пред вашата комисия. С удоволствие ще дойда и друг път тук, но нека да ви изложа трите основни принципа, на които, с които работиме с Генерална дирекция Таксуд. Първо – а, да обхванем всички посредници, не само да се ограничим към някои професии, всички трябва да бъдат обхванати. Второ, предложението ще покрива всички схеми за оптимизация на плащането на данъци. Няма да има изчерпателен списък, а просто обхващане на критериите. Защото чисто по правни е, принципи, тези схеми нямат е, граници, така че трябва да се търси удачен вариант е, за обхващането им. Трето, предложението, както казах, ще въжи за всички юрисдикции и всички посредници. Ако те не си изпълняват задълженията, тогава ще има съответните санкции. Това са трите оси, по които работим. И е, разбира се, тук е, се задава основните, основни въпроси. Да, доколкото разбирам, е, това беше интересно предложение. Ева Жули от Зелените. Благодаря, благодаря, господин комисар, че сте тук. С голямо нетърпение очаквам предложението на комисията за посредниците. Ние сме добре наясно с тяхната преобладаваща роля. Комисията за панамските досиета също черта елементи от тази роля. И се питам дали във вашето предложение предвиждате да има и наказателни санкции – Тоест, те реално са, автори на данъчни нарушения и би трябвало да поемат своята част от отговорността. Наказателното право в някои страни предвижда достатъчно санкции, в други не. Добре ще е да имате предвид и това. Второ, много, много се е, радвам на новината, че е, сте предотвратили източването на 1 милиард евро през е, данъчни убежище. Кои са институциите, които е, са имали намерение да работят в такава посока? Какви са така проектите, които вие сте успели да прекратите? Благодаря. Господин комисар. Агенцен фраги. Две допълнителни въпроса. Euh, за посредниците от ключово значение е дефиницията за посредник да покрива всички, които предоставят съответните здравословни услуги за да не останат празни бели петна в е, законодателството, които да стимулират съответно практиките на някои е, посредници. Бяха предприяти инициативи, от една страна мерки с, с, е, за борба с е, данъчната измама. Комисията предпочита така твърди мерки посредством законодателство, не посредством факултативни а, е, възможности за борба с а, е, тези а, е, явления. Тук отново се поставя и въпроса за прозрачността. Данъчните власти мисля, че си извадиха заключенията от панамските досиета. За момента няма режими, в които се включва и наказателното право в такива случаи. Но в момента, в който имам допълнителна информация по този въпрос, ще ви я предоставя. трябва да се обърнем към банковия, Европейския банков орган да се включи също в борбата с тези явления. Аз се срещам редовно с мои колеги в международен план и всички са на мнение, че е, трябва да се проявява изключителна бдителност. Ние трябва много да бдим как се използват европейските средства. Именно за това и имаме желанието да водим тази борба. Правим всичко каквото можем, госпожо Жули. Знам, че не сте удовлетворени напълно, но в края на краищата, когато се опитваме да правим нещо, то трябва да е от най-добро качество. Тук става дума и за Европейския банков орган, те винаги заемат позицията, че европейските средства трябва да се управляват в съответствие с основните принципи на фискалното законодателство. Има достатъчно законодателство в този въпрос, фонда за стратегически инвестиции и други. Те имат за цел да осигурят водеща роля на Европа, включително и в борбата с данъчните измами. Благодаря. <clears throat> Не виждам представители от ЕФТТ, така че госпожа, госпожа Барбера. Капел от Европа на нациите и свободата. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие. Аз имам два въпроса, които искам да поставя. Най-напред е, черния списък и данъчните раеве и е, данъчната справедливост на второ място. Вие казахте, че черния списък ще бъде готов до края на годината и че това е приоритет за комисията и че вие вярвате, че Екофин до края на годината ще одобри един такъв списък. Ние всички искаме един такъв списък. Моят, моето впечатление обаче е, че няма ясна дефиниция за критериите, на базата на които ще бъде изготвен този списък. Има критерии от ОИСР, т.е. прозрачност, международна международно сътрудничество, но има и един друг списък от 25 точки на ЕФТ, който а, също може да служи за основа за критериите. Сега за директивата за борба срещу прането на пари. в рамките на тази дискусия Панама беше предложено да бъде изключено от такъв един списък. Моят въпрос е как се оточняват критериите за този списък и смятате ли, че тук трябва да се включат и докладчиците, които изготвят докладите страна по страна. Освен това, може ли да има едно едно такова изискване, че, например, Панама трябва да обясни, че отговаря на критериите. Освен това, имаше един документ, който бе представен в Екофин. Документ, който говори за различните мерки в данъчното облагане, които трябва да се предприемат за да се установи справедливост и сигурност за предприятията. Това за предприятията е голяма е голям въпрос, т.е. да има данъчна сигурност за самите предприятия. Моят въпрос е как а, оценявате вие този документ на комисията и на Малтийското председателство? Може ли този документ да стане контрапродуктивен за общата данъчна корпоративна основа? Благодаря. Ние не разполагаме с този документ за данъчна сигурност за предприятията, но комисарят има думата за отговор. По фискалния списък работят пет експерти те анализира 92 юрисдикции и аз изразих предпазлив оптимизъм. Нещата вървят и критериите са ясни. Тези критерии са от три вида. Първо, критерии свързани с данъчната основа и вредни данъчни практики ние, както знаете, ще смятаме да, да направим критериите по-строги. Що се отнася до изпирането на пари, госпожа Юрова по-добре може да ви представи детайлите, но комисията като цяло е наясно с въпросите, които поставя парламента. Парламентът се тревожи от това, че не всички страни са обхванати и ние търсим най-добрия начин да преодолеем това неравенство. Третият въпрос беше повдигнат в Екофин в Малта. Аз го повдигнах и в Вашингтон. Фискалното правосъдие не може. Фискалната справедливост не може да съществува, ако няма конкуренция. И данъчната стабилност правната стабилност, фискалната сигурност са много важни, за да се постигне общ климат на справедливост. Но няма противоречие между правната сигурност и борбата срещу прозрачността. Казал го много ясно на Малтийското председателство. Повтарям го и тук. Борбата ни е, за фискална прозрачност и справедливост трябва да върви ръка да ръка с, е, стабилността и когато виждам проекта за консолидираната база за корпоративния данък, това е, е мярка, която ще осигури стабилност в дългосрочен план и ще можем да се борим срещу укриването на данъци, стабилността не е претекст, за да не водим борба срещу укриването на данъци. Това, което казах на малтийските приятели. Благодаря, Лудек Нидермайер от НФ. интерес на времето ще задам само един въпрос, но преди това искам да кажа, че се гордея с напредаха, който постигнахме. На... Но можем да направим сравнение между напредъка в Европа и в САЩ. По отношение на ФАТКА ситуацията е сложна, защото ФАТКА беше договорена на ниво държави членки Искам да ви помоля да получите мандат от държавите членки и да започнат а, преговори по реципрочност. Въпросът ми е ясен. Той е на границата между вашите ресори, този на госпожа Ирова. Това е за собствеността. По време на дебата в парламента възникна въпроса за прага на собствеността на акции. В момента смятате, че прагът от 25% е твърде висок и трябва да го намалим. Благодаря ви още един път. Благодаря. Кратък въпрос. Комисарят има думата. Uh, thank you. Uh, Благодаря, господин Нидермайер, за оценката на работата, която за оценката на работата, която се върши, мисля, че е, важен фактор е сътрудничество между нас. Според, е, по отношение на ФАТКА, директивата дак 2, е, която е насочена към банковата тайна, е най-мощният инструмент, с който разполагаме, за да гарантираме прозрачност в финансовите операции. Както обясних, това законодателство съществува и в Съюза, и на глобално ниво. Комисията ще подготви доклад до 2019 година за функционирането на тази система. И това е контекстът, в който ние ще можем да направим оценка, ако възникне потребност от допълнителни мерки, като налагане на санкции при не спазване на задълженията от съответните фактори в момента нереалистично да се говори за мандат за преговори с САЩ. Е, този въпрос ще намери своето решение в рамките на е, договореност с държавите членки. По собствеността, както знаете, достъп до информация за собствеността е необходима за целите на борбата срещу укриването и избягването на данъци. Комисията предложи да се измени директивата за борба с спирането на пари. Аз мисля, че държавите членки трябва да имат правомощи, трябва да се създадат национални регистри и те да бъдат взаимно свързани, така че отговорът е да но последните а, разговори показват, че а, тази, че връзката между тъй като връзката между регистрите не е изрично посочена. Някои държави членки смятат, че а, това не е необходимо. При такова тясно тълкуване, може би е необходимо да има трансгранично предоставяне на информация за собствеността. По-добре, отколкото в сравнение с директивата, добре е да се уточнят и много важни елементи, свързани с идентификацията на физическото лице или юридическото лице, данъчния идентификационен номер и това да се запази в регистъра за борба срещу пари, ние ще изчакаме, докато съветът и парламента са, приключат преговорите, преди да а, видим дали е потребно ново предложение. Благодаря. Имахме, имаме време до 10 и половина, но ако имате още няколко минути време, е, чудесно, тогава може да продължим с въпросите. Емануел Морел. Е, Благодаря, господин е, комисар, за това, че сте тук и за работата ви в данъчното правосъдие. Искам да задам един достатъчно конкретен въпрос за отчетността страна по страна. Там малко положението се промени. Ние си спомняме какви дебати проведохме, какво бе предложението на комисията, е, че ставаше дума само за данъчни обежища, които са на списъка, на европейския списък, за страните членки. Е, не се преборихме за да има отчетно за всички юрисдикции. Това беше въпрос на компромис. Но все пак се създаде така оптимизъм за това, че ще бъдем бдителни. Аз лично обаче не съм чак толкова оптимист, защото този списък непрекъснато бива разграждан, така да се каже. Е, много са критериите, за да се определи, определи кое е данъчно обежище. Те непрекъснато се променят. Е, и действително започнахме с една много амбициозна е, мярка, но съвета непрекъснато върви в обратна посока. та, какво се случва с идеята да има отчетност страна по страна, не само за европейските страни, а за всички? Разбира се, е, проблема е, че е, всъщност и данъчното облагане е твърде много отдалечено от е, мястото, където всъщност се създава печалбата. Е, комисията предложи една клауза за прехвърляне в духа на свичовър на английски и в духа на борбата с е, неплащането на данъци. Не можем ли да се върнем към идеята да има все пак някакъв минимален данък, е, минимално ниво на облагане на корпорациите, защото в противен случай е, големите корпорации в Европа ще продължат да си плащат данъци от порядъка на 1% или може би дори и по-малко. Благодаря. За първия въпрос разбрах, че Великобритания винаги се заставала за заключение, за изключение за своите отвъдморски морски територии преди и след Брексита. Господин комисар. La, Grande-Bretagne euh, В случая тази мярка продължава да бъде все така ефективна в борбата с данъчните измени. А сега вече конкуренцията по отношение на данъците е една друга тема. Тя съществува и между страните членки. Много, много въпроси зададохте. Първо за списъка, както казах, аз лично съм оптимист, но трябва и да се внимава не може да, да се примирим с положение да има нулева ставка на данъчно облагане. Ако се практикува практиката да се изнася дейността офшор, тогава трябва да се осъществи контрол и в този смисъл ние имаме осъществен напредък. А за листинга той трябва да има достатъчно реноме и репутация. А, сега, моята позиция от самото начало никога не съм я е криел. От първия момент, в който влязах в Комисията работя за това да има достатъчно прозрачност и по темата отчетност страна по страна. Не мисля, че има прекомерност в мерките там. Мисля, че, е, както и вие казвате, да, трябва да се работи, включително и парламента трябва да оказва натиск, защото е, въобще не го крия има сериозни резерви по тази тема. За ефективното данъчно облагане е, и когато говорим за общата корпоративна данъчна основа, има немалко политически тежнения, включително и в Европейския съюз, ставката да бъде минимална. Това е изключително безпокоително но има и много сериозна съпротива срещу тези практики. Всички, които застават за това да има такава основа, са за това да има ефективно данъчно облагане. Комисията работи срещу определени данъчни е, режими, е, където, нали, когато ставката е смехотворно ниска, това не смятаме, че е нормално. Благодаря, господин Мело от НП, Раймон Финч и след това още двама колеги, с което приключвам е, списъка. Да. Благодаря, господин комисар. Ще бъда кратък. Най-напред искам да разбера какво е вашето мнение за легалността и прозрачността за страни като Кипер, Кибралтар, Люксембург. Как вие виждате прозрачността и легалността тук на тези територии. Сега Португалия. В Мадейра имаме международен бизнес. Той е много важен бизнес за нас. 140% от БВП е дългът на Португалия. левицата направи предложение за неутрализация на 30% от дълга, който ще бъде всъщност платен от накоплаците. И срока ще е около 50-60 години. Как виждате цялата ситуация в Португалия? Благодаря. Значи, португалските отведморски територии. Що се отнася до прозрачността, това е абсолютно главна централна кауза и, изключ... и такава от изключително значение. За това считаме, че за финансовите данни трябва да има прозрачност, за операциите онлайн трябва да има задължения за спонтанно обменяне на данни, за оглеждане на регистъра, да може да има и по-свободен достъп до документи от страна на всички партньори, които участват в борбата с данъчните измами. Аз лично смятам, че трябва да говорим за една революция в прозрачността и то е една е, непрекъсната такава. Ако е, някой иска да слага пред в колелата, трябва да можем да се справим и с него. Има достатъчно технологии, има достатъчно е, процедури. Е, е, за да, да се осигури е, прозрачност, като винаги е по-добре тази прозрачност да се осъществява предварително, а не ексанте, както е, се случи, когато се наложи да се създаде вашата комисия. А що се отнася до Португалия? Тук въпросът е малко по-различен от фискалната прозрачност. Аз познавам до известна степен е, португалската система. Е, знам, че къде има така слаби места. Работим с португалското правителство. Е, те трябва да отделят много голямо внимание на този въпрос, за да не продължават тези практики. И аз се надявам, че тази страна бързо, много бързо ще може да излезе от процедурата за прекомерен дефицит и ще влезе в един нов етап на своите европейски ангажименти. Но все пак въпросите за дълга са много по-деликатни. Е, знаете, че дискусиите по тази е, тема и в други страни далеч не са леки. Да, така е. А сега Раймонд Финч като последен оратор от списъка и след това трима колеги, които искаха да зададат спонтанен въпрос. Благодаря ви, господин комисар, за това, че искате да останете. Господин Финч, благодаря. Вие, господин раз... комисар, разбирате зад какво застава нашата комисия. Нашият мандат Има в нашия мандат има гласове, които се изказват за съдействането на ФАТКА. Ние всички знаем, че има много, америка... много институ... финансови институции, които работят с американски клиенти, но е трудно. Именно благодарение на Фатка. Вие как виждате това сътрудничество тази ситуация. Да, това беше труден въпрос. Не знам как го разбирате, но аз нямам впечатлението, че комисията е противник на бизнеса. Ако става дума за това, да, че трябва да напомним на всички, че трябва да се държат като коректни и честни дънакоплаци. а, а не а да не се държат а, като а, онези, които допринасят а, а, за дефицита, просто защото разполагат с достъп а, до а, механизми, до данъчно обежище. В този случай, да, мога да кажа, че сме готови да формулираме правила. Смятам обаче, че няма противоречие между просрочността и економическата ефективност. Имаме нужда от предприятия, които работят е, и искаме те да бъдат конкурентно способни, е, и ето защо в предвидените механизми е, и предвидените механизми са ориентирани към бизнеса. Е, директивата за обща консолидирана база има за цел да намали тежестите върху предприятията и да се противодейства на фискалната, на фискалните измами. А, аз а, смятам, че трябва да обявим, а, да, да убедим държавите членки да приемат идеята за консолидираната база за корпоративен данък. приемаме, че трябва да се върви стъпка по стъпка, но, но проекта трябва да се реализира. Е, що се отнася до е, е, ФАТКА и директивата ДАК-2, целта е да се осигури повече прозрачност. Американският закон има екстратериториален аспект. Държавите членки приемат да е, взаимодействат с САЩ на двустранна основа и така ще продължим да работим. Е, благодаря, господин комисар. И сега още тримата оратори Ана Гомеш. Да се върна в Португалия. Тройката в която участва Европейската комисия, се притеснява от факта, че е, близо 20 милиарда евро, т.е. една четвърта е, от е, средствата за финансова адаптация са били насочени към финансови обежища без финансов контрол. Пар парламента се тревожи. Тревожи ли се и комисията? Второ, благодаря за информацията за проблема за ДДС. Имаме нужда от повече информация. Искам да ви попитам дали възможностите, съществуващите възможности в Швейцария и Люксембург ви притеснява? Това са центрове за пране на пари. Благодаря. Бернт Люке. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашите обяснения. Надявам се и по-нататък в бъдеще да може да изясняваме някои правни аспекти, например на е, член 125. Но вие не отговорихте на моя въпрос, защо държавите членки не отдават достатъчно ресурси, за да разследват е, случаите при, на подозрение. Вие бяхте сами, самият министър. Може ли е, държавите членки просто да казват няма смисъл, защото сумата, която ще се получи при връщане на тези данъци, не си заслужава. Не е достатъчна. Трябва да има обаче контрол за това, колко допълнителни данъци могат да се върнат, ако бъдат разследвани тези случаи на данъчно избягване. Благодаря. Благодаря. Поздравления, господин а, комисар. За първи път а, о, о, виждаме, че има толкова силна воля за работа по този въпрос. Въпрос им. Знаете ли на колко възлизат незаконните спрямо законните схеми? Тъй като в някои, тъй като искаме да, да получим представа. Също така Имате ли възможност да приемете обща дефиниция за фискална измама, фискална оптимизация, агресивно данъчно планиране? Очевидно, при всички случаи е, се е, използват е, законови възможности. Благодаря, господин Мишел. И сега последният кръг отговори. D'abord, je veux, je veux... Най-напред да отговоря на Ана Гомеш. Въпросът се отнася не само за Португалия. Споделям напълно тревогите, които изразихте. Това е предмет който се разглежда и от вашата комисия. Това е тема, която вълнува и Европейската комисия прави се и митническо разследване. Вие всичко това е обект на нашето внимание, що се отнася на господин Люки. Мисля, че вече отговорих, но пак ще кажа, в рамките на директивата ДАК ние поискахме статистическа и качествена информация за въздействието на обмена на информация върху държавите членки. Тази информация а, е, трябва да бъде а, е, достъпна публично. А, е, бих искал да бъда оптимист, защото държавите членки ще положат допълнителни усилия, що се отнася до въпроса на Луи Мишел. Много се радвам, че го виждам и му благодаря за насърчението. На този етап нямаме оценка и разчети за легалните, за законовите и незаконните схеми. Започваме работа разчитаме на информация от вас и, и за да можем да направим предложение за посредниците, обща дефиниция на фискална на оптимизация, данъчна измама, агресивно данъчно планиране – Нямаме обща дефиниция. Да се мами бюджета и фиска означава да спазиш си, е, да не спазваш закона. И всъщност е, това е кражба. Агресивно данъчно планиране, фискална оптимизация. В, в известен смисъл те са синоними и те са свързани с използването на съществуващи механизми, за да се даде възможност на многонационалните предприятия, но не само на тях, да намалят данъчните си задължения. И по този начин борбата срещу измамата и укриването на данъци са свързани с накърняване на данъчната основа. Мисля, че ние можем да водим допълнителен диалог. Не мога да дам отговор на толкова точен въпрос в рамките на една минута. Благодаря, господин комисар. Искам от името на нашата комисия да ви благодаря за това, че останахте 16 минути повече от оговореното време. Имаме чувството, че с вас, че във ваше лице имаме един убеден съюзник в борбата срещу прането на пари и укриването на данъците. Това е положителен знак. Мога да подчертая коментарите на някои колеги. Е, казахте нещо за документите в началото. Сега ще продължим да говорим за това с координаторите. И освен това, казахте, че е, сте на разположение за бъдещи разговори, когато представите вашите посредници. Благодаря ви, желая ви успех в по-нататъчната работа. Сега ще направим 5 минута 5-минутна почивка, след което ще продължим при закрити врата с заседание на координаторите. Благодаря.